как децата ни ще живеят след 10, 20, 50 години. Можем само да се надяваме, че те ще живеят по-добре. Бене, адесо, веро, procediamo. Добре, хайде сега обаче да минем към вода. Над час ще бъде. Моля ви да се съсредоточите. Ако искате електронно гласуване, веднага ги поискайте, но много ви моля да ми сътрудничите. Първо трябва да кажа, както вече бе казано и решено от председателския съвет, днес не са предвидени устни обяснения на вота. Те ще бъдат утре. Релационе ал... И така, до, а, доклад Алфонси. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Е, е. Извинете, казва председателката. Докладчикът иска да каже нещо преди да гласуваме като чели. Колеги, пер фаворе, суодири... Колеги, той има право, много ви моля. Ако искаме спокойно да работим, да работим спокойно, иначе два часа ще отнеме гласуването. Проблем на микро, мадам. Okay. Имаше проблем с микрофона. Благодаря, госпожо председател, съвсем набързо. Културното многообразие, обект на този доклад, е съществена черта от изграждането на Европа и това се потвържда от Лисабонския договор. Става въпрос за пълноценното развитие на държавите членки и в тяхното многообразие и на регионално и национално равнище. Така че институциите трябва да реагират е, спрямо заплахата върху езиците, тъй като това е установено от специалисти в ЮНЕСКО. Всеки път част от културата ни изчезва, когато език изчезва и тези въпроси бяха много дълго време пренебрегвани. Този доклад за, е, събра съгласието на много е, групи и разчитам на всички колеги тук, за да потвърдим гласуването на пленарно заседание. По този начин може да е, създадем тласък, нов тласък за всички десетки европейци, които са научили език от техните прадеди и които да могат да го предадат на бъдещите поколения. Благодаря. Благодаря. Започваме гласуване. Моля, гласувайте електронно. Вото кюзо. Край на гласуването. Адоптато. Приема се. Докладът Гроте. Вото Ки фаворе. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Доклад Лавия. Електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Апровато. Приема се. Втори доклад Лавия. Електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад Лавия и Воан. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Вотационе Кюза. Край на гласуването. Приема се. Фернандес. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад Лавия. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега, моля ви да се съсредоточите, защото ще има по-сложно гласуване тук. Става дума за доклада на Корин Лепаж. 50 изменения на Комисията на околна среда. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Само малко предупреждение. В списъка за гласуване групата е НП. Поправка 60 16, извинявайте. Има разделно гласуване в две части. Първата част е а, определена като електронно гласуване, а, ключово гласуване. А втората част също трябва да бъде ключова, което не е отбелязано. не е отбелязано в списъка, но втората част също трябва да бъде ключово гласуване. Благодаря. им Гласуване блок, 50 изменения. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. 13 изменения на Комисията по индустрия в блок. Кой е за? Против? Въздържали се. Електронна проверка. Votazione aperta, chiusa. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Емендаменто е 3. Трето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение. Чек, вото апер. Проверка искате? Добре. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Мисля, че е съвсем ясно го отхвърлихме. Ако искате проверка, ще я направим. Добре, електронна проверка. Кюза. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15-то изменение. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля гласувайте. Водокюз. Край на гласуването. Отхвърля се. 26. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44. За против, въздържали се, отхвърля се. 45. Проверка. Добре, за 44 проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 45 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 47. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48. За. Против въздържали се, хвърля се. 51 за. Проверка искате. Добре, за 48. Моля, гласувайте. 48. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 51 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52 за против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 искате. Добре. Гласуваме 93 електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 94. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 95. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 97. Две части. Първа част. За. Против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 Така че моля ви да бъдем точни. 122, а, извинете, 162 е за, против, въздържали се. Отхвърля се. 138 за, против, проверка. Проверка по 138. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 140 за. против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против. Добре, проверка за 140. Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 41 за, против, Въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. С един глас. 184 за. Против. Въздържали се. Дигайте хубаво ръка, моля ви. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 144. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 42. За. Против. Въздържали се. Проверка. Моля гласувайте. Вото Кюзо. Край на гласуването. Отхвърля се. 63 части. Електронно гласуване. Първа част. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Само две части са, не три. Ме поправям се. 188 пада, 146 за. Против. Въздържали се проверка, защото не си дигате добре ръцете. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 63. Три части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трета част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Проверка по третата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 189 за. Против. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 168 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 79 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 80 за. Против. Въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 152 3 части. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Първа част. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 131 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 167 пада. 177. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 152 електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 167 електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 181. Електронно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 178. А, пада. 81 пада. 152. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 167. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 185. За. Против. Въздържали се. Проверка. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 82 пада. 83. Да, 83 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 187 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 153. Добре. Проверка по 187. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 153 за. Против. Въздържали се. Приема се. 85 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 86-87 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 154 за против, въздържали се, приема се, 67 за, против, въздържали се, проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 169, 81. Не, извинете. 149. За. Против въздържали се. Хубаво, вдигайте ръка, моля ви. Кой е за? Против? Въздържали се? Хвърля се. Проверка. Нека да направим проверка, моля ви. Моля, гласувайте. Кото узо. Край на гласуването. Приема се. 169-181 за, против, въздържали се да проверим. Моля, гласувайте по 169-171, край на гласуването. Отхвърля се. 172 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 173 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 157 за, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 107 в 3 части. За, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по третата част на 107. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 190 за, против, въздържали се. Проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 179. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 108. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 159. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. 161. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 112 111 проверка. За. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 112. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 113. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 114. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 115. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 116. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 162 пада. 117 моля. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 118. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 119. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 163. За, против, въздържали се, приема се. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164, моля гласувайте електронно, край на гласуването. Приема се. Приема се.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 Eh, Può alzare la mano? Докладчика може ли да вдигна ръка? Благодаря ви. Благодаря на техниката, чудесно. Сега ви предлагаме на устно изменение да да премахнем премахването на точка Д за линоцелулозните материи, за да могат да се включат в приложение 9. Много е техническо, но целта е тези материи, линоцелулозните, да бъдат включени в списъка на определените горива в това приложение. Надявам се, че това е ясно. Не. Lo votiamo così come Ще гласуваме изменението, предложено от докладчика. 186 за, против, нека да опитам отново, за, против, въздържали се, да проверим електронно. Моля гласувайте, край на гласуването. Приема се. 180 пада, 121 и 167 падат. Не, не падат. Точка от преамбил 1. Изменение първо за, против, въздържали се да проверим електронно. Гласувайте. Край на гласуването. Отпада. Изменение 123. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 6. За, против, въздържали се, отхвърля се. 124. За, против, въздържали се, отхвърля се. 7. За, провар, проверка за 124. Край на гласуването. Приема се. Приема се с 3 гласа. Изменение 7. За, против, въздържали се, отхвърля се. 126. За, против, въздържали се, приема се. Изменени 8 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. 127 отпада, 128 за, против, въздържали се, отхвърля се, 174 за, Искате ли проверка за 128? Добре. Край на гласуването. Отпада. Отхвърля се. 174 за, против, въздържали се, проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 10. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 14. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 129. За, против, въздържали се. Приема се. 130. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Проверка на 130. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се. 175 отпада, 182 за, против, въздържали се. Отхвърля се, но ако искате, можем да проверим. Добре, ще проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 18. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 176. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 132. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 183 за, против, въздържали се, проверка. 183, моля гласувайте, край на гласуването. Приема се. 19 отпада, 184 за, против, въздържали се, Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 20 в две части. Първата част за, против, въздържали се. Отхвърля се втората част за, против а всъщност отпада. 21 за против, въздържали се, отхвърля се. 133 и 139 за против, въздържали се, приема се. 136 за против, въздържали се, отхвърля се, проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 141 за, против, проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 142 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Всъщност по-равно са гласовете за и против. И така предложението на комисията с съответните поправки. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Докладчикът отново иска думата, като че ли. Е, е, Госпожо председател, бих искала да ви предложа да отложим гласуването на законодателната резолюция в съгласие с правило 57.2 и да ми предоставите мандат за преговори. Прего. Frau Vorsitzende. Уважаеми колеги, този доклад е толкова спорен, че моята група държи да мине този доклад на второ четене, така че предлагам да се отхвърли предложението на госпожа докладчика. Bene, mettiamo in voto la proposta della relatrice. Chi è a favore? Chi si astiene? Ще гласуваме предложението на докладчика за против въздържали се. Ще проверим електронно, но мисля, че се отхвърля. Но, но не аберто. Аберт. моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Quindi pongo in votazione il progetto di risoluzione. проекто документът се гласува електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Bene, votazione Lövin. Така сега преминаваме към доклада на госпожа Левин. Моля ви за малко тишина, за да продължим. Има 6 изменения от е, комисия ЕНВИ. За. Моля с ръка, против, въздържали се, приема се. Можем да продължим, моля ви. Моля ви за тишина. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Приема се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 против, въздържали се, приема се. 12 за. Не, проверка на 11. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се. Приема се. 13 устно изменение на госпожа докладчика. Благодаря, госпожо председател. Само за да изменим датата в този член. 31 октомври се превръща в 31 декември 2013, тъй като вече сме септември така че срокът е прекалено кратък, за да може комисията да даде нова оценка. Боря. Опозициони. Няма възражение. Изменение 13 за. Против. Приема се. 14 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка на 14-то изменение за край на гласуването. Приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се, 16 електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Проверка на 19-то изменение, край на гласуването, отхвърля се. Сега предложението на комисията така изменено за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме проект на законовата резолюция електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Легрипа. Блок... Сега доклада на госпожа Грип. Първия блок за, против, въздържали се, приема се. Блок 2 отпада. Сега електронно гласуване. Предложението на комисията. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пак с електронно гласуване. Предложението за законодателната резолюция. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към доклада на господин Скота. Първи блок за, против, въздържали се, приема се. Блок 2 отпада. Предложението на комисията така изменено за, против, въздържали се, приема се. Сега законодателната резолюция, електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се доклада на господин Гроуте. Доклада иска, е, докладчика иска думата. Е, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, не искам наистина да бавя обяда, но преди това трябва да гласуваме този проект на, за изменение на директивите. Взето е решение за изменението на тези директиви, но ние нямаме съобщение от страна на комисията. Бяхме определили едномесечен срок. Това е много важно за колегите. Този срок трябва наистина да се спази. След това ще можем да го гласуваме. Добре, блок 1 за, против, въздържали се. Блок 2 отпада. И така измененото предложение на комисията се гласува за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване на законодателната резолюция. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към доклада на господин Занони. Господин Хунтис иска думата. Благодаря. Госпожо председател, колеги, на създанието на председателския съвет по тази точка сметнахме, че трябва да има дискусия тъй като е много важна. Изготвих становище от името на Комисията по петициите. 85% от петициите засягат тази тематика. Тоест, отрицателните последствия от публични проекти върху околната среда. На това трябва да се гледа много сериозно. Съжаление, текста влиза тук без необходимата дискусия. Затова, колеги, искам да предложа, ако ще има дискусия, да чуем становището на Европейската комисия също. Така че парламентът да може да се изрази по един отговорен начин по темата. Знам, че има натиск, е, натиск в много посоки, за да се отложи тази тема е, за октомври и да се гласува през октомври на пленарно заседание. Аз мятам, че трябва да се дебатира по същество по тази тема. Благодаря. Следователно, искате да се отложи за октомври. Релатори, ки а е фаворе. Има ли мнения за, против, иначе гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Релационе Габриел. per Доклада на Габриел, електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Друг доклад на госпожа Габриел. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклада на господин Папа Николао. Параграф 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19. За. Против. Въздържали се. Приема Приема се. 34, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 52 две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 62 електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 63, две части. Първа част електронно гласуване. Моля гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Приема се. 67 параграф, две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така цялото предложение за резолюция електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклада на госпожа Кличлевска. Изменение 2. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 2 за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 Приема се втора част електронно на гласуване. Пак моля гласувайте. Ото Кюзо. Край на гласуването. Приема се 44 параграф електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Проверка се иска. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 57. За, против, въздържали се. Проверка.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 Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Приема се. 60 параграф за, против, въздържали се. Приема се. 67, три части, първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се. 68. Параграф 1 част. За, против, въздържали се. Приема се втора част електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 74 параграф, 3 части. Първа част електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част електронно гласуване. Моля. Край на гласуването. Приема се трета част за. Против. Въздържали се. Приема се. 76 параграф, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 82 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 84 две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Приема се. Съображение F. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Приема се. Е, точка от правила Г. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка С. Две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме цялата е, резолюция на комисията електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Кораца Билта. Следващия доклад е доклада Кораца Билт. Аплаузи. Релационе Кораца Билт. И така, доклада Кораца Билт след аплодисментите. Девето изменение. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Не, искате да кажете нещо. А, госпожа Кораца Билт иска да каже нещо. Не е включен микрофона. Съвсем накратко благодаря, госпожо председател. Искам да призова всички колеги да гласуват отговорно за директивата за услугите. Едно гласуване против би било гласуване против работните места в Европа. Трябва да вземем предвид всички тревоги, които изразиха социал-демократите и социалното изменение, което е покрито от договора и от директивата за услугите. Благодаря, госпожо председател. Добре, започваме с гласуване. Изменение 9, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10. За. А, извинете, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 за, не, електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. За против, въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 12-то изменение. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега заключителното гласуване. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Ултима релационе. Последен доклад. Доклада на... Имате думата. Кажете докладчика. Госпожо председател, Зелената група гласува против този доклад. Това е срамно, защото то върви срещу работните места в Европа. Добре, продължаваме с доклада Менендес Делвале. Имате думата, госпожо Гепхарт. Уважаеми колеги, можем, като група на социалистите и демократите, не можем да гласуваме за доклад, който уронва сектора на услугите. И исках да подчертая това, имайки предвид казаното от госпожа Кораца Билт. Bene, ultima relazione Mendez del Valle. Последен доклад. Първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Искате проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Прави сте. Предложението за резолюция като цяло, за, против, въздържали се, приема се. Благодаря за сътрудничеството. Закривам заседанието до 14.30.